Питайте се, защото иначе чуваме всички вашите разговори. Добре. Мисля, че можем да започнем с гласуването. Гласуваме по доклада условията за постигане на целта за намаляване на емисиите на въглероден диоксид от нови леки търговски превозни средства до 2020 година. Става дума за лекотоварни автомобили. Ще гласуваме електронно начало на гласуването. Достатъчно е обикновено мнозинство. Гласуваха ли всички? Виждам, че да. Край на гласуването. 37 гласа за, 5 гласа против, 0 въздържали се. С това тази законодателна процедура се приема. Продължаваме с точка 10 от дневния ред. Става дума за възражение във връзка с хартиените отпадъци. Ще гласуваме по именно начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 34 гласа за, 9 гласа против. С това се приема тази точка. Продължаваме с точка 11 от дневния ред. Европейска стратегия относно пластмасовите отпадъци в околната среда. Отложихме този доклад по искане на участниците. Този е, доклад по собствена инициатива на Виторио Проди ще бъде гласуван в края на ноември. И така, да, на 27 ноември ще се състои гласуването. Сега гласуваме по доклада на колегата Бонанини. Започваме. Изменение 55. Гласуваме в три части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Трета част за, против, въздържали се, също се приема. С това изменение 57 отпада. Продължаваме с 56 за. Против. Въздържали се. Приема се. 58 и 59 идентични за. Против. Въздържали се. Приема се. 7 и 60 заедно, защото са идентични за. Против. Въздържали се. Гласуваха само либералите и зелените, така че нямаме кворум. Ще гласуваме електронно начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 45 гласа за, 0 против, 1 въздържал се. Така че, моля ви, нека всички да гласуват. 61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 Въздържали се, приема се. 63 за. Против. Въздържали се, приема се. 10. 65 и 66 заедно за. Против. Въздържали се, приема се. Компромис 1 за. Против. Въздържали се, приема се. 12 за против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за. Компромис 2 за. Против. Въздържали се, приема се. 72 за. Против въздържали се, приема се. С това 15 отпада. Гласуваме по компромис 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. 74 за. Против. Въздържали се. Не е ясно гласуването. Гласуваме електронно начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 75 и 76 заедно за. Против. Въздържали се. Приема се. 77 за. Против. Резултатът не е ясен. Гласуваме електронно по 77. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 19 за. Против. Въздържали се. Не е ясен резултата. Гласуваме по изменение 19 електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 80 за. Против. Въздържали се. Същото мнозинство? Мисля, че не. Гласуваме електронно по изменение 80. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се с малко мнозинство. 81 за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 21 за. Против. Въздържали се. Не е ясен резултата. Гласуваме по 21 електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. 86 за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 против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30. Всъщност ще гласуваме електронно по 95. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 30 и 96 идентични за,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 против, въздържали се, отхвърля се. 39 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 и 109 заедно. Е, приема се 110. За, против, въздържали се, приема се. Четиридесет и едно за, против, въздържали се, не е ясен резултата, гласуваме електронно по изменение 41. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 111 за. Против. Въздържали се. Приема се. 42 за. Не трябва да гласуваме по това изменение всъщност, защото 95-то изменение не беше прието. А трябва да гласуваме всъщност, така ли? Добре, гласуваме по 42 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43 за. Против. Въздържали се. Не е ясен резултата. Гласуваме електронно по 43. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 44 за против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се. Гласуваме електронно по изменение 113. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се.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 Приема се. 49 за. Против. Въздържали се. Приема се. 50 и 51 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. 53 за. Против. Не е ясен резултата. Електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Отпада. Гласуваме по 3,54 заедно за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 4 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5 за против, въздържали се, отхвърля се 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме електронно по целия доклад, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се с 51 гласа за, 0 против и 0 въздържали се. Поздравявам докладчик. Това беше гласуването днес. А сега преминаваме към Преминаваме към доклада на колегата Линда Макева, но не, поправя се оратора. Ние сменихме дневния ред. Първо ще обсъдим доклада на господин Роси и след това доклада на госпожа Макеван. Така че сега, след като се поуспокоите малко, ще дам думата на господин Роси. Господин Роси, моля. Благодаря, господин председател. Това е един доста обширен и технически доклад. Става дума за мерки за защита на вредителите по растенията, които са по самите растения и по вредителите и които се намират на територията и извън територията на Европейския съюз. Става дума за системи и методи за унищожаване на тези вредители или пък за предприемане на а, мерки за лечение на растенията и посевния материал. Това е важен фактор за устойчиво земеделие. Естествено, трябва да мислим за развитие на нови сортове, които са устойчиви също така и за подобряване на качествата на семения материал. Трябва да се запазват и биологичните екосистеми. Съществуват много заплахи от нови вредители по растенията, което от своя страна означава нови проблеми за здравето на растенията, разбира се, обаче и на хората. Мисли се също и за здравето на растителни изделия, които се разпространяват в търговията и за аспектите на промените на климата. Става дума за, за укрепване на превенцията срещу тези вредители на растенията. Трябва да се попречи те да се разпространяват на територията на Европейския съюз, като понякога съществуват е, съмнения в методите, които се прилагат за това дали наистина е, терапевтичните мерки за растенията трябва да бъдат налагани от е, частния сектор или не. Правят се непрекъснати проверки, за да се провери, че няма болни растения и ако да, то тогава да се унищожат вредителите. Има различни огнища на зараза, които се разпространяват по цялата територия на Европейския съюз. Имаше вредители по палмите, които доведоха до умиране на цели е, растения, така че по тази причина се предвиждат е, тези планове за унищожаване на вредителите. Сега, по предложенията в този доклад, аз е, подкрепям направените предложения. Ще се спра накратко на някои специфични аспекти. Първо списъка с вредителите. Разбира се, тук са изброени се предвиждат и са изброени редица делегирани правни актове, комисията предлага също и много актове за изпълнение от друга страна. Отчасти те се отнасят до изготвянето на списък от вредители и мерки и списък с приоритетите. Има вредители, които трябва да а, се разглеждат специфично, защото са особено вредни, също така са посочени карантинни вредители, карантинни вредители за Съюза и по отношение на определени защитени зони. Знаем, че е, всъщност предлагаме, смятаме, че делегираните актове са по-подходящи в случая. Парламентът разполага с необходимите правомощия за изменение и допълнение на тези списъци. Аз бих искал да чуя и вашето мнение по този въпрос. Докладчиците в Сянка също смятат, че това трябва да се предостави на комисията, но мисля аз лично, че е добре и парламентът да бъде включен. За това предлагам промени, които са свързани с правомощията на парламента. Делегирани правни актове за срок от 5 години, това ще бъде нова стандартна клауза. След това други деликатни въпроси, ограничения брой на приоритетните вредители. Комисията предлага максималния брой на тези вредители да бъде ограничен на 10%. Броят на карантинните вредители от значение за Съюза в списъка. Те са от особено значение, защото причиняват изключително тежки економически, социални и екологични вреди за територията на Съюза. Тук се предвиждат по-широки задължения, що се отнася до действията и също така се предвижда по-високо съфинансиране от Европейския съюз. Докладчикът смята, че броят на приоритетните вредители не трябва да се ограничава. Разбира се, трябва да има ограничение до 10%, но ако са повече, да речем 15 или 20%, да, аз е, не разбирам защо е избрана точно цифрата от 10% при ограниченията. Също така е, трябва да има по-добра информираност на обществеността. В момента тук има големи дефицити, защото много често потребителите не осъзнават риска от заразените растения, поради което ние предлагаме да се проведат кампании за информиране на гражданите в държавите членки. Те трябва е, да, гражданите всъщност трябва да знаят е, какви рискове поемат, е, когато става дума за внос на растения от трети страни и не само по интернет да се из, извършват продажбите. Тук ще трябва да се помисли за посочване на вредителите, които идват от трети страни и които представляват опасност за Европейския съюз. След това интернет търговията с растения. По-новите изследвания показват, че интернет търговията представлява много голям риск по отношение на здравето на растенията, защото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 изделия, които могат да бъдат нападнати от вредители от трети страни, карантини вредители. Много често става дума за вредители, които не могат да бъдат унищожени и особено пратките с растения от трети страни са особено опасни, защото те много често не отговарят на изискванията на Европейския съюз за здравето на растенията, поради което трябва да се изостри вниманието на потребителите и търговците в Европа. Необходими са ни кампании за тази цел и ще трябва да подкрепим комисията в нейното предложение, че е, търговците по интернет в никакъв случай не трябва да се освобождават от задължението им за регистрация. След това участието за интересованите страни в изготвянето на е, симулационни упражнения – и кризисни планове, доколко тези заинтересувани страни трябва да бъдат включени в тези планове, е, това е различно в е, държавите членки, поради което ни е необходима обща рамка, за да могат предприятията да се включат своевременно. Финансовите аспекти предлагам две изменения. Член 102 това е, е предложение във връзка с е, регламента за управление на разходите и то трябва да бъде обвързано с регламента за превенция и контрол при движението и разпространението на инвазивни видове. Това е, е всъщност свързано с съфинансиране от страна на Европейския съюз. Разбира се, предприятията трябва да бъдат обещетени, когато се унищожават подобни растения, поради което в член 15 12 на регламента Не се предвиждат мерки в тази връзка. След това мерки в самите предприятия, в самите стопанства за подобряване на биологичната безопасност, е, трябва подобни действия да бъдат е, и много добре съгласувани. Тоест, е, публичния сектор и частния сектор, всички, които се занимават с елиминиране на вредители, това е свързано с разходи и затова трябва да се предвиди обещетение, така че да не се прехвърля изцяло отговорността върху стопанствата при борбата с вредителите. Господин председател, малко по-дълго беше изказването ми, но беше свързано с технически детайли. Сега давам думата на госпожа Сабо, докладчих сянка. Mulțumesc, o să vorbesc, o să citesc de fapt ceea ce mi-a... Благодаря ви. Всъщност докладчикът в Сянка днес е възпрепятствана да присъства и аз ще прочета неговия текст във връзка с доклада на господин Роси. Вредителите изискват бърза действия, защото вредят на економическия живот, на търговията. Приветстваме господин Роши. С... Поздравяваме го за извършената от него работа. Е, е, подкрепяме и неговото предложение за делегираните актове. Е, става дума за необходимостта бързо да се информира обществеността за възможните рискове, но не съм не сме съгласни с това, че единствено експертите и специалистите би трябвало да бъдат информирани за резултатите от симулационните учения. Така че текстовете по членове 23, 24, 25 са, са доста ограничени. А по отношение на изменение 19 също не сме убедени, че е, е в интерес на земеделските стопани и че те действително ще могат бързо да реагират на опасността от вредители. Би трябвало да се имат предвид в по-голяма степен и екологичните аспекти, а не само аспекти свързани с економиката. Така че нека да обърнем малко повече внимание на опазването на околната среда, на природата. В самото предложение на комисията липсват е, предложения за мерки, които се отнасят до определени е, вредни е, вредители и вредни субстанции. Така че трябва да се погрижим за това всеки земеделски стопанин, борейки се срещу вредителите, да не използва пък и вредни субстанции е, и, е, средства за растителна защита, които могат да навредят дори още повече на е, природата. Всеки носи отговорност за добросъвестните си и екологосъобразни мерки. По отношение на фито санитарния контрол, нещата би трябвало да бъдат обхванати е, в е, цялост. Е, членове 73 и 67 би трябвало да се разглеждат в връзка един с друг. Член 84 може би трябва да посочи, че не бива да се допуска нелоялна конкуренция. И Нещата естествено трябва да се обвържат и с цялото законодателство в Европейския съюз. Джеймс Никълсън. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за тази важна и е, сложна е, работа, която е извършил. Е, очевидно ще работим е, е, през следващите седмици, за да потърсим компромис. Трябва да потърсим оптималния вариант за добър контрол, за да предотвратим опасността от появата на вредители, тъй като понякога при епидемични е, явления можем да е, установим, че се нарушава цялата среда, цялата природа в засегнатия район. Аз съм съгласен с е, тревогата, която се чувства в текста на нашия докладчик е, относно е, опасността от вредители и то най-вече карантинните вредители, но а, е, необходима е приоритизация а, в зависимост а, и от географските различия на отделните райони. Въпросът е как точно да определим критериите при е, изготвянето на приоритетния списък е, и е, дали е, максималният брой на приоритетните вредители трябва да се ограничи до 10%. Е, вместо актове за изпълнение, е, докладчикът предлага делегирани актове и аз мисля, че това е проблем, който засяга не само конкретното предложение, но и целият пакет в тази област. Струва ми се, че действително би трябвало да помислим сериозно как да се ориентираме повече към делегираните актове, които ни дават повече възможности за бърза реакция. А по отношение на финансовите предложения, е, наистина е, е, хубаво да е, променим съответните текстове и да подкрепим докладчика в неговото предложение. Много хубаво би било от гледна точка и на изборите през следващата година да приемем своевременно целия пакет, защото това ще се отрази благоприятно и на настроенията на част от нашите избиратели. Обществеността би трябвало да бъде информирана, но естествено и търговията по интернет е, е един много важен проблем. Предложенията на нашия докладчик са добри. При всички положения трябва да обърнем внимание и на комисията за това, че трябва да се помисли съвсем сериозно е, по тези въпроси. Криста Клас, е, вече приключихме с докладчиците в сянка. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Роси за неговия доклад. Когато говорим за здравето на растенията, е, веднага ще напомня, че преди няколко години приемайки съответната директива, говорихме най-вече за пестицидите да, наистина, когато става дума за вредители, за заболяване, причинено от вредители по растенията, естествено трябва да се е, опитаме да се преборим с тази болест и с причинителя. Има вредители, които познаваме отдавна и с които се борим, с някои по-успешно, с други не, но се появяват и нови това също трябва е, да бъде включено. Естествено, че е, за да се пребориш с вредителя, използваш средства за растителна защита, но и тук е, е трябва естествено да се спазват определени критерии е, междувременно вече е, в научно-изследователската е, сфера има много по-интенсивни усилия за разработването на средства за растителна защита, които не само да се борят срещу вредителите, но и да не нарушават равновесието в природата. Така че е, в тази връзка ние говорим за интегрирана растителна защита. Колегата Роси е, също засяга темата и смятам, че е крайно време да помислим за това как точно до този момент сме работили по а, е, тази тема. 2014 а, вече е чука на вратата и а, трябва да си дадем сметка а, какви са резултатите в рамките на нашите усилия за интегрирана е, растителна защита. Е, вредителите естествено трябва да бъдат е, по някакъв начин спирани в тяхното разпространение. Трябва да помислим за регистрационния режим така че да ограничаваме вредното въздействие на вредителите, но и да не нарушаваме равновесието в природата, използвайки твърде силни и опасни понякога средства за растителна защита. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Съгласна съм с неговото изложение, с неговия текст, който представлява едно добро обобщение на нашите виждания по този въпрос. Също времено става дума за един по-голям пакет, който би трябвало да доведе до така желаната хармонизация. Може би е, предложението, първоначалното предложение е твърде общо. Регламентът би трябвало да обхване всички съществени аспекти. Не бива да се делегират чак толкова много правомощия на комисията. Какво е, ще се случи, ако се използват само делегирани актове и е, останат твърде много открити въпроси. Точно карантинния списък, списъка на приоритетните вредители, е, списъка на растенията и така нататък и така нататък. Е, това са приложения или списъци, които трябва да се включат в е, основния корпус на текста трябва да концентрираме нашите усилия върху опасността, рисковете в Европа. Има различни рискове на север и на юг, така че необходимо ни е уеднаквяване, необходим ни е, е списък на приоритетните вредители, но той трябва да бъде съвсем строго определен. Струва ми се, че не бива да има ограничения в е, това отношение. Е, в крайна сметка е, не можем е, категорично да определим броя на приоритетните вредители или на най-опасните заболявания. Първо, тези опасни заболявания и вредители варират в зависимост от региона и освен това никога не, сме предпазени от нови вредители, нови заболявания по растенията. Би трябвало да включим и домакинствата. Не единствено защитени области. В текста има ограничения относно вноса на определени продукти, стоки в защитени зони. Но аз мятам, че и незащитените, <laughs> не специално защитените зони също би трябвало да бъдат предпазени. Да кажем, нека да помислим за Канарските острови, за зад океанските департаменти където много интензивно се използват силни, силно действащи средства за растителна защита. В никакъв случай не бива да изключваме канарите. И още един проблем човешките ресурси. Нуждаем се очевидно от много квалифицирани е, специалисти. Е, трябва да се разработят конкретни планове. Е, така че регламентът от една страна трябва да определя естествено общите рамки и общите мерки, а държавите членки ще трябва вече да решават какво от задачите и е, от е, задълженията може да се делегира и на други органи. Е, естествено, те ще го правят в зависимост от спецификата на своята страна или на даден регион. Би трябвало помислим освен това и за финансирането и да определим списъка на болестите или на вредителите, е, при които ще се предвиди по-специално финансиране. Благодаря. От една страна е, превенцията и от друга страна е, нашите принципи в рамките на общата сълскостопанска политика. Е, не става дума само за борбата срещу вредителите, а за това изобщо как се развива селското стопанство. Е, какви са принципите, да кажем, на редуване на е, определени култури, които се отглеждат на определени площи? или периодите, в които на определени площи, които интенсивно са били обработвани, е, не се сее и не се отглежда нищо. Е, от една страна ние, така да се каже, култивираме и <laughs> насърчаваме развитието на вредителите понякога и това сме установявали. След това започваме да отделяме средства от европейски фондове или от национални бюджети, за да се борим пък срещу вредителите с също така вредни средства за растителна защита. Всичко това трябва да се премисли отново. Така, благодаря. А сега давам думата на комисията, нали така? Да. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бихме искали да благодарим на докладчика и на докладците в Сянка за изготвения доклад. Той до голяма степен възприема първоначалното предложение на Европейската комисия. С ваше позволение ще разгледам някои от аспектите, които вече бяха споменали от различните членове на вашата комисия. Първият аспект е свързан с делегираните правни актове и актовете за изпълнение. Разбира се, тук стигаме до един постоянен институционален дебат между парламента, съвета и комисията. В нашите предложение спазвахме насоките, дадени в договорът от Лисабон и за това предложихме списъкът с вредителите да се променя чрез акт за изпълнение. Според нас ще бъде излишно правна тежест този списък да бъде включен в регламента, тъй като трябва да може списъкът да бъде усъвременяван бързо при появата на нови водители или нови заболявания. Затова тук предлагаме изпълнителни актове. Вторият аспект е свързан с финансовите компенсации. Това е важен въпрос, тъй като Нашата дейност е съсредоточена върху три дейности. Първата е бързото уведомяване от страна на економически на стопанските субекти с цел установяване на конкретния вредител или заболяване. Вторият аспект е бърза реакция от страна на местните регионални органи с подкрепата на Европейската комисия. И третият аспект са финансовите компенсации в размер съответстващ на щетите, предизвикани от вредителят. Тук отново имаме нужда от много бързо осведомяване от страна на собствениците. За нещастие обаче се оказва, че осведомяванията за появата на вредителите достигат до националните компетентни органи година, дори две години след появата на съответния вредител. А подобно забавяне за нещастие води до разпространяване на съответния вредител на прекалено голяма територия и по този начин се намаляват значително възможностите за противодействие срещу него. Ето защо е много важно всички собственици, както на горска стопанска така и на селски стопанства и най-вече в частния сектор, възможно е бързо да осведомяват наличието на нови вредители. Същото въжи и при изсичането на горски масиви. Така, например, се оказва, че даден собствен, собственик, който е прибегнал до изсичане на овощни дървета поради появата на дадено заболяване, но знаем, че засаждането на едно ново дърво а, забавя производството, тъй като продължение на 10 това модо дърво не дава плодове и съответно през този период собственика няма а, приходи от а, тази овощна градина. Третият важен елемент е осведомяването на обществеността. Редица колеги от вашата комисия споменаха тази нужда. Много е важно да има на гражданите да разполагат с необходимата информация в е, частност по отношение на вносът на продукти от трети страни. Всички сме виждали за афишите са забрани за внасяне на месо и млечни продукти от трети страни. Тук обаче трябва да включим към този списък и вносът на растителни продукти на растения, защото е възможно гражданите да внесат от трети страни някакви млади растителни видове и по този начин несъзнателно да внесат на територията на Европейския съюз и опасни вредители. Също така, както вече беше споменато, е важно да привлечем и частния сектор към усилията за тестване на системите за спешна реакция. И това е една от основните ни цели. Няколко думи за инвазивните видове. Знаете, че това също е важен въпрос. Но знаете и, че колегите от Генерална дирекция околна среда предложиха законодателен текст, свързан с инвазивните видове, както животински, така и растителни и финансовите средства следва да се разглеждат в контекста на този законодателен акт, свързан с инвазивните видове, а не тук при растителната защита. И накрая случаите на зараза на растения или дървета, които са частна собственост. Разбира се, абсолютно изключено е държавни служители да навлизат на частна собственост и да унищожават растителни видове без знанието на собственика. Едновременно с това е важно, когато се установи наличието на заболяване в дадена частна собственост, е, било то в овощна градина, в парк или е, на голф игрище, например, важно е компетентните органи да имат възможност да реагират своевременно и адекватно било чрез третиране на растителните видове, било чрез изсичане на дърветата или унищожаване на растителните видове с цел предпазване разпространението на заразата. Така че ние искаме да запазим тази възможност, но разбира се, определяйки много ясно критериите за прилагането и за да се избегне всякаква опасност от злоупотреба. И накрая в отговор на госпожа Клас и последния въпрос, свързан с пестицидите. По отношение на тези фитосанитарни продукти, които са опасни както за човека, така и за животните или околната среда. Поради тези причини съответните препарати са забранени и могат да се използват само в определени случаи при наличието на огнище на зараза, например. В регламента за фитосанитарна защита съществува възможност при появата на огнище на ново заболяване да се използват фитосанитарни продукти, които по принцип не са разрешени за подобен вид употреба. Тяхната употреба е разрешена за, а, в случаите, когато няма друг препарат, който да се използва за съответното заболяване или вредител. Госпожа Кола също така спомена и интегрираният регламент за растителна защита, който ще влезе в сила през 2014 година. Ние отделяме голямо значение на този текст и полагаме усилия в подкрепа на държавите членки, в частност чрез предоставяне на съответните обучения за сърстопанските собственици, предупреждавайки ги за опасностите, проистичащи от употребата на пестициди за околната среда и в частност за водите. Поставя се и въпроса за настройките на оборудването, чрез което се разпространява, чрез което се прилагат пестицидите по земеделските площи работим по всички тези въпроси с държавите членки, знаем, че в редица от тях е постигнат сериозен напредък и възнамеряваме да изготвим доклад по прилагането през едните няколко месеца. Няколко думи и за Сид Боброта и връзката му с новата обща селскостопанска политика всички специалисти, както агономите, така и специалистите по фитосанитарна защита, са съгласни, че се по опорота е практика, която е много важна за гарантиране по-висок рандеман на земеделските площи, както и за намаляване на разпространението на болести. Ясно е, че когато на един и същи парцел в продължение на години се отглежда само една култура, това изчерпва почвите, съответно има нужда от използване на по-голямо количество торове, което от своя страна увеличава опасността от поява на заболявания на бактерии, вируси и други. Ето защо, пак казвам, всички специалисти насърчават сеитбо оборота. Ние също го препоръчахме след появата на едно заболяване по царевицата, предизвикано от насекоми. Препоръчахме смяна на отглежданата култура като, парак, като средство за борба с това заболяване вместо използването на пестициди. Въпреки това ние не искахме да включваме тази практика като задължаваща в рамките на ОСП. Тази практика се насърчава, тя се препоръчва, но тя не се налага, тъй като решихме, че ще бъде прекалено сложно да направим тази практика правно обвързваща. Това, което исках да кажа, господин председател, на вас и на различните членове на вашата комисия. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата сега на господин Роси, за да обобщи. Моля. Благодаря, господин председател. Благодаря. За мен изискването, разискването, извинете, беше много интересно. Всички колеги, които взеха думата, направиха интересни изказвания, също докладчиците в сянка и представителя на комисията. Темата наистина е много актуална. Какво трябва да се направи срещу пестицидите? Когато те се използват големи количества, се развива резистентност и трябва да се внимава много особено когато си помислим за този случай с цитрусовите плодове, също и с други растения може би е добре веднага да се унищожи растението, когато е нападнато от вредители, вместо да се оставя. Разбира се, трябва да се мисли и за интегрирано противодействие на вредните организми и това би било полезно. Както казах, комисията също е на същото мнение. Аз съм съгласен с направените от нея изявления, че с актовете за изпълнение ние всъщност по техен повод трябва да се замисли малко повече и е, трябва да бъдем готови да отговорим възможно най-бързо на комисията. Що се отнася до колегите, аз съм съгласен с казаното от тях. Е, може да се е, изработи една обща линия за борба с вредителите и с техния внос. Необходими са ни добри практики, за да можем да лекуваме тези увредени растения. Трябва да се действа бързо и списъкът на вредителите, които трябва да бъдат нотифицирани, той трябва да бъде ограничен, но въпросът е дали е, трябва да се поставя горна граница. Аз не знам, тук е, може би малко трябва да внимаваме. Колкото по-дълъг става списъка, толкова по-големи ще бъдат и разходите. След това е, паспорт за растителна защита, това беше е, споменато също. Там със сигурност ще трябва да се подобри качеството на информацията. Търговията по интернет, тук също комисията взе отношение. Много неща се внасят през европейските летища в, е, на територията на Европейския съюз. Трябва да се вземат превентивни мерки и в това отношение. Иначе благодаря специално на колегата Аюзо. Аз също очаквам с е, нетърпение изхода на дебата и работата по тази тема, но мисля, че можем да намерим голямо мнозинство. Благодаря, господин Роси. На 21 ноември 12 часа, това е крайния срок за внасене на изменения. На 16 и 17 декември ще се гласува в нашата комисия, през февруари ще се гласува в комисията по селско стопанство и по всяка вероятност през март или април ще се гласува по време на пленарна сесия. С това приключваме разискването по точка 14. Преминаваме сега към точка 13 от дневния ред – Става дума за таксите дължими на Европейската агенция по лекарствата. Докладчик Елинда мак МакЕван. Дава ми думата сега. Моля. Um, um, Благодаря, господин председател. Колеги, за трети път е, тази комисия се занимава с досие, свързано с фармакологичната бдителност. Преди време говорихме за страничните действия, за това как трябва да реагираме на европейско равнище и в миналото работейки по темата, сме допускали грешки. Има доста слабости в системата и за съжаление се налага актуализация в системата за фармакологична бдителност. Ние смятаме, че на европейско равнище е, фармакологичната бдителност е, струва доста пари и фармакологичните компании би трябвало да плащат такси. През миналата година е, стигнахме до това заключение, но все още не разполагаме с правна уредба за събиране на таксите. Така че е, сега има предложение именно по тези въпроси. Е, липсата на е, постъпления в рамките на системата за фармакологична бдителност на такси, е, които да се заплащат от е, е, фармакологичните, е, фармацевтичните дружества е, е нещо, което сме установявали в доста от държавите членки. Комисията междувременно също се опитва да намери начин за финансиране на фармакологичната бдителност и предлага законодателен правен акт. Въпросът е как точно ще се разделят е, е, таксите, е, как ще си поделят бремето по финансирането е, националните органи и е, е, ЕМА е, става дума за разподеляне и на разходи и на такси. Всички е, фармацевтични дружества ще, ще трябва да плащат е, за е, допълнителната работа, която ще се извършва от ЕМА или от е, е, националните компетентни органи. Така че е, сега въпросът се отнася най-вече до разпределянето на разходите и на таксите между ЕМА и националните органи за първи път ще се работи с определени продукти, като на нецентрално, нецентрализирано равнище ще се събират таксите. Предложението на комисията оценява стоиността на новите задачи на около 38 милиона и половина евро и предлага да се набират средства чрез два отделни потока на финансиране. Като има предложение таксата да се определя според това колко пъти се иска достъп и се е, влиза в базата данни която съответно се поддържа от е, компетентните органи на европейско и на национално равнище. Е, това е, така да се каже, единият критерий, по който е, би могло да става определянето на плащанията. Аз лично Виждам известни проблеми. Естествено, само достъпът и влизането в база данни не дава възможност за е, равномерно и справедливо разпределяне на разходите. Освен това, броят е, или големината на опаковката, размера на опаковката също е, според мен, неприемлив критерий, защото опаковката може да включва е, различен брой таблети, различни съставки, различна концентрация на съставките. Активните вещества всъщност би трябвало да бъдат в основата на определенето на размера на таксата. И като говорим за допълнителните задачи на ЕМА във връзка с фармакологичната бдителност и необходимостта да се заплаща това допълнително натоварване, естествено трябва да помислим колко, какво е увеличението всъщност на разходите за издаване на разрешение за регистрация и то не само на опаковка е, от продукта, но на, на съдържанието на активно вещество в е, опаковката, което според мен е по-приемливия вариант. Така че около 10,5 милиона за момента се е, оценяват е, разходите само по тази дейност. Е, би трябвало да помолим комисията да коментира всъщност предложенията. Да. Е, има и специфични е, такси, такси свързани с едни определени е, процедури за наблюдение на пазара, за актуализация, за периодично актуализирани доклади за безопасност, Но в случаите, в които е, има е, сигнали, е, е, идващи от пазара или от е, е, пациенти, от потребители и така нататък, би трябвало да се предвиди една много по-бърза процедура. Ако погледнете е, промишлеността и ще видите, че е, да, е, независимо от е, твърденията, че всъщност те развиват най-вече една много силна лобистка дейност, действително основното бреме се стоварва на гърба на фармацевтичните дружества. Те ще трябва да плащат най-много и ще трябва и да поработят повече. Така че Естествено, натоварването е, е, е и за е, ЕМА, и за НОК, е, е, но там има както разходи, така и постъпления. Струва ми се, че е, именно това е, разделяне на правомощията, както и на е, разходите и на постъпленията е, от новата система за таксуване е, е основният проблем в този случай. В никакъв случай не бива да отнемаме е, правата на. Е, националните държави, но е, дружествата ще трябва да плащат. Е, е в зависимост от е, е, различните е, продукти, които те пускат на пазара и е, които желаят да бъдат разрешени. Би трябвало да помислим, естествено, за едно разпределяне на сумите между ЕМА и националната държава. И аз мисля, че 70% за ЕМА и остатъка за националните държави е единият вариант. Въпросът е как е, е, Ема точно ще е, успее да защити и своята позиция и факта, че тя върши действително по-голямата част от задачата във връзка с фармакологичната бдителност. И ще бъде интересно да проследим и дебатите в съвета по този въпрос. Обикновено докладчикът е от определена държава член е, са докладчиците. Докладчиците в Сянка също представляват интересите на отделни е, държави членки, но е, ние се опитваме да намерим едно общо решение за парламента. В съвета има много повече е, интереси на държавите членки. Ние е, можем да а, е, решим нещата в крайна сметка според активното вещество, защото в някои случаи една фирма произвежда няколко продукта, използвайки 5 или 6 активни съставки докато и според мен това би трябвало да бъде критерия при определене на размера на е, таксата. Комисията се опитва по някакъв начин да свърже е, нещата и с някои от е, препоръките на Сметната палата и е, е склонна да приеме опаковката като е, база за определене на размера на таксата. not generics, no, the... Um... Извинете, не мога в момента да намеря текста, който бих искала да посоча и да ви обърна внимание. По отношение на хомеопатичните е, лекарства се предлага освобождаване. Страхувам се, че е, очевидно е, се упражнява силен натиск и това освобождаване се отнася и за малките и средните предприятия, когато става дума за малки и средни предприятия и за генерични лекарства, аз нямам нищо против, но когато става дума за билкови и хомеопатични лекарства, мисля, че е, е, трябва да се помисли много сериозно дали да предвидим освобождаване. Комисията предвижда, както казах, освобождаване или намаляване на таксите за генеричните лекарства. Как точно ще се въведе една такава схема с облегчение за генерични лекарства? Това е въпросът как ще се плаща при генеричните лекарства или при хомеопатичните лекарства. Отново по опаковки не. Естествено, че пак трябва да се има предвид концентрацията и съдържанието на активно вещество. От 2009 до 2013 година всъщност броят на исканията за регистрация за, на лекарствата за пускане на пазара, поступили в ЕМА, са невероятно много. Увеличението е огромно, най-вече при генеричните и хомеопатичните лекарства. И а, а, едно пълно освобождаване на тези препарати ще намали и постъпленията. Някои от генеричните лекарства не са съвсем ясно класифицирани в предложението на комисията. И аз лично не разбирам подхода на комисията по отношение на генеричните лекарства, билковите и хомеопатичните препарати. От е, около две години всъщност комисията работи е, по предложението, което вече е на масата. И очевидно сега в момента бързаме е, с оглед на предстоящите избори. Но е, въпросът е че е, в съвета очевидно се възпротивяват на е, отделянето на по-голямата част от е, средствата в полза на ЕМА. ЕМА всъщност е мястото, където се извършва основната работа по базата данни, по създаването на централното хранилище, по регистрацията на лекарствата, пускането на пазара и така нататък. И аз не разбирам е, възраженията на държавите членки в съвета, които очевидно желаят да запазят по-голяма част със себе си, но лишават от важни постъпления ЕМА. Ние е, ще трябва да е, осъзнаем всички, че ЕМА е всъщност централното звено в цялата тази работа и не можем да я лишим от средствата. Не можем освен това, е, в рамките на две години само да мислим е, и сега изведнъж много бързо да вземем решението, <clears throat> след като очевидно различията в мненията са големи. А всъщност, е, ако не се лъжа, утре или е срокът за, изти... за внасяне на измененията, би трябвало поне до петък да имаме време да направим това и все пак ми се струва, че точно този вид правни актове заслужават повече внимание. Кен Колинс е тук. Човек, който действително до голяма степен е сложил отпечатък върху работата на нашата комисия. Един от моите предшественици. Много се радвам. Той е седнал до Дагмар е, Род Перент. Много, много се радвам. Както се казва, е, извършителите на престъплението се връщат винаги на престъплението. Ето го, той е тук сред нас. <coughs> Но на него дължи много. Да чуем сега докладчиците пошу информи, благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Майк Ейвън за изготвени от нея доклад, както и за отличното сътрудничество и за отличната и работа с докладчите в сянка. Напълно съм съгласна с всичко казано от госпожа докладчика. Действително, важно е част от средствата от събираните такси да поступят в държавите членки, а друга част в ЕМА. Важно е също така таксите да, да се събират възоснова на реалните разходи, а не с фиксирана такса. Относно срока от 60 дни, в рамките на които ЕМА може да предостави своята фактура, това ми се струва едно много уместно предложение. А поставихме въпроса за генеричните лекарства. Агенцията следва да изготвя доклади по генеричните лекарства, така че е естествено да се изисква такси от тях. А относно конкретната сума, предложена от докладчика, струва ми се, че размерът на таксата е прекомерен. Продължавам да смятам, че Европейската комисия следва да ни предостави повече информация за метода, използван при определяне на този размер. Още повече, ако вземем предвид факта, че Европейската комисия възнамерява да преразгледа изцяло законодателството относно фармакологичната бдителност. И накрая, не смятам, че трябва да се увеличават размера на таксите и трябва също така ясно да се направи разграничение между функциите на и отговорностите на ЕМА и на националните компетентни органи. Това е особено важно по отношение на финансирането. И също така съм съгласна с докладчика, че Европейската комисия следва да ни даде разяснение по подинт от нея въпроси. Благодаря ви за групата на либералите. Думата има Антония Парапанова. Благодаря ви, господин председател. И аз бих искала да благодаря на докладчика. Всички ние работихме в дух на отлично сътрудничество и всички докладчици в сянка вярваме в нейните способности. Освен това, работихме в отлично сътрудничество и по предишният етап на работа по фармакологичната предителност. Въпреки закъснението на Европейската комисия при обединяването на двете досиета, все пак ми се струва, че ще успеем да приключим работа и по двете през този мандат. Вероятно, това ще постави, ще увеличи натиска върху съвет и ще се наложи да пристъпим към предсрочни преговори. Все пак бих искала да спомена че основната ни цел в това досие ще трябва да бъде постигането на опростяване и прозрачност. Имаше известно напрежение, имаше сблъсък на мнения относно Въпросът е дали Ема следва да получава допълнителни такси от промишлеността и дали тук не може да се стигне до конфликт на интереси. Струва ми се обаче, че има подобни практики и няма конфликт на интереси при заплащането на такъв вид услуги, а също така е естествено, че ЕМА следва да бъде финансирана адекватно не само от бюджета, но и от промишлеността. А по, по предложението да се плаща такса за активна съставка, напълно съм съгласна това предложение на докладчика. В противен случай ще има проблеми, ако се основаваме само на размера на опаковките. Също така смятам, че, подход, че, че трябва да се спазва същия подход и по отношение на генеричните лекарства. Аз също бих предпочела да има годишна фиксирана такса. И ясно е, че таксата по отношение на размер на паковката ще има негативно въздействие върху държавите членки, но като цяло ми се струва, че можем да продължим съвместната си работа в доизясняване на висящите въпроси. Мих се радвало да чуя мнението на Европейската комисия дали има някакви предвиждания при прилагането на двата възможни варианта. иначе очаквам за търпение съвместен и работа с госпожа Макеван. Сигурна съм, че ще изготвим един много добър доклад заедно. Благодаря ви. Думата има Мариана Енакодакис. Благодаря ви, господин председател. Бих искала и аз да поздравя Линда за извършените от нея, от нейна работа. Аз тук мисля, че може да наречем това досие едно дете бумеранг, което непрестанно се връща при нас, колкото и да работим по него. Надявам се обаче да успеем да приемем пакета за фармакологичната бдителност преди края на мандата на този парламент. Като на първ поглед изглежда, че мнението ни, мнените ни съвпадат, но ако последваме малко по-внимателно, се оказва, че никой всъщност не е съгласен с никого тук, така че трудно ще ни бъде всъщност да постигнем добро споразумение. А иначе, целта на този доклад е да се определят таксите, но е ясно, че до година ще има преразглеждане на цялото законодателство, определящо фармакологичната бдителност, така че се питам дали изобщо има смисъл да се стремим към приемане на на бързо на някакъв на документ тук или по-добре да изчакаме и да приемем един текст, който да може да се прилага години напред. По отношение на самият размер на таксите бих искала той да е съразмерен, а ми се струва, че в този случай подходът на Европейската комисия малко се разминава с подхода на ЕМА. Трябва да съблюдаваме да няма двойно таксиване, таксуване. Цялата система всъщност се основава на IT-системата на ЕМА, която в момента не работи достатъчно надежно и това може да доведе до известни проблеми. Съгласно продължението на Линда да се таксуват активните вещества. Съгласна съм и и за относно хомопатичните лекарства и билките. А по отношение на допълнителното таксуване от страна на държавите членки, струва се, че трябва да потърсим начин за контрол на подобни практики. Но като цяло се радвам и съм убеден за постигнатото до момента и съм убеден, че докладчика ще изготви един много добър доклад с наша помощ. Благодаря, господин председател. Deste dossiê, deste relatório, que de facto necessitam do esclarecimento. Благодаря ви, господин председател. Убедена съм, че в този доклад има много аспекти, които следва да бъдат доизяснени. Докладчикът поиска това разяснение чрез конкретни въпроси към Европейската комисия. Аз също държа да благодаря на Линта за изготвената от нея работа, за извършената от нея работа при изготвянето на този доклад. Стъпва ми се, че ни чака доста тежка работа за напред и следва да вземем предвид няколко аспекта. Струва ми се, че предложението на Линда значително подобрява в началното предложение на Европейската комисия и по този начин доклад, проектът доклада и е на много добра основа за по-нататъчната ни работа. От друга страна се нуждаем от разяснение от страна на Европейската комисия. В противен случай докладчите в Сянка трудно могат да разберат какво точно предлага в своя текст Европейската комисия. Аз също смятам, че трябва да се избягва двойното таксуване. А по отношение на малките предприятия и на микропредприятията, може би би било уместно да се предвиди удължаване на срока за плащане на таксата или възможност за изплащане на таксата на, внос, на няколко вноски. Това е изключително важно за предприятията в държавите членки, които в момента са в затруднено економическо положение. Действително няма нужда да налагаме допълнително финансово бреме за този вид предприятия. А знаем, че по отношение на малките и микропредприятията са, пред, са предвидени прекалено кратки срокове, които биха могли да се окажат затрудняващи за този вид предприятия. Тоест, те няма да имат възможността да подготвят на време своите досиета относно активните вещества. Това, е, което мога да кажа към момента, убедена съм и аз, че по-нататъчната ни работа по това досие ще бъде ползотворна, въпреки краките срокове, с които разполагаме. Важно е също така да разгледаме как това предложение се съчетава с другите предложения, направени от Европейската комисия. Но знаем, че цялостното предложение за реформа на системата за фармакологична бдителност няма да бъде направено от Европейската комисия в рамките на стоящия мандат на парламента. Това до голяма степен затруднява работата ни, тъй като не знаем как това, този, как този текст свързан с таксите се вписва в цялостният пакет относно екологичната бдителност. I'm not doing anything. No telephone, nothing, nothing close. Okay, we'll try it again. But okay, no, that is that does not like me. Oh, can put the switch that off. That is, no, it's not better. Could you switch it off there, please? Merkel. That's It does not like me. Sind die Techniker schon unterwegs? Техниците предполагам, че са вече на път към нас. No, now, now it doesn't, now it's better here. Uh, сега нещата вече са наред. а може би защото Кен просто седи до мен и за това се получиха смущенията. Искри прехвърчат между нас. Да, трудно и закъсняло е предложението, колеги. Трябваше много по-рано да получим това предложение, казвам аз, обръщайки се към комисията има действително вече много идеи, които сме изразявали в миналото. Имаме съответни правни актове по този въпрос и текстове, но въпреки всичко въпросът е много важен и не бива да го избърсваме. Някои от нещата за мен не са разбираеми. Надявам се, че е, с доклада на Линда Мак е, е, Еван ние действително ще направим е, е, едно съгласувано и добре премислено предложение, защото, е, за съжаление, предложението на комисията не е добре съгласувано с останалите актове. Ние говорим е, за сигнали, които са поступили за определени е, медикаменти е, за фармацевтични продукти, е, като изключваме хомеопатичните лекарства и билковите лекарства, билковите продукти. Но въпросът е как точно ще реагираме на е, сигналите за слабости в е, системата за фармакологична бдителност и е, как да обвържем цялото законодателство в тази е, сфера. Има естествено е, аспект, много силно изразен аспект, е, свързан с общественото здраве. Компетентните органи трябва да поемат своята част от задачата. И аз мятам, че тук трябва да заложим най-вече на отговорността и на съответните процедури за разрешаване на фармацевтичния продукт и запускането му на пазара на национално равнище. Има национални процедури в това отношение на една част от процедурите са вече е, на европейско равнище. Ние знаем, че в някои случаи решенията на националните компетентни органи могат да са е, е правилни, могат и да не са правилни. Но по отношение на генеричните лекарства, е, подходът на комисията е действително е, неясен. Колкото по-стар е, е продукта, е, толкова по-малка е вероятността да става дума за генеричен продукт. Но Възможно ли е, е, така да се каже, е, е, генеричното лекарство, което да бъде прието като абсолютно копия на оригиналния продукт? Това е просто невъзможно. И защо изведнъж решаваме, че генеричните лекарства трябва да бъдат облегчени по някакъв начин? Това е твърде неразбираем подход. <clears throat> Разбирам, е, е, че целта е, действително е достойна и можем да я подкрепим, но начина по който комисията се опитва да стигне до целта, която споделяме всички и я приемаме, е странен. Как точно ще се определя размера на таксата? Дали ще се вземе каква ще бъде единицата на основата на която се, ще се събира такса? Това е е, големият въпрос. Струва ми се, че годишната такса, една фиксирана годишна такса, така както е, тя е описана в член 7, е, е добра идея, но всъщност на мен ми харесва версията, която предлага Линда. Вие не го бяхте направили, обръщайки се към комисията. Отново казвам това. В много случаи става дума за различни опаковки и така нататък, но основното в крайна сметка е активното вещество. Би трябвало да приемем разделяне на сумите което е справедливо и отговаря на натовареността и на е, потребностите, е, в крайна сметка и на е, ЕМА и на НОК. Вчера, когато обсъждахме с Ема, е, някои от вас не бяха тук, е, някои от нас бяха тук, когато ни посети е, Гидорази. И един от е, представителите на управителния съвет е, каза, че е, по отношение на таксите всъщност управителният съвет не е получил до сега правото да каже каквото и да било по, и да изрази своето становище. Аз сметам, че добрият тон най-малкото и доброто сътрудничество с ЕМА изисква да изслушаме и колегите. Е, от управителния съвет на ЕМА. Е, е, да, това, което каза колежката Яна Кодаки за делегираните тактове е правилно, според мен. Аз съм съгласна с тази постановка. Друг е въпросът, че някои от държавите шенки, очевидно не желаят да поемат своята част от отговорността, но ако искаме действително парламентът да не бъде изключен от решенията в бъдеще, трябва да настояваме за делегираните актове. Това според мен е действително не е лоша идея. Добре, е, вие сте, да кажем, честни, отговорни, съзнателни хора и е, е, сте готови да работите е, часове наред в националните органи, например, е, или в е, ЕМА. Специалистите там действително и, и нашите експерти в момента са много натоварени и работят и извънредно време. Е, извънредни часове. Но въпросът е, е в бъдеще това да не продължава. То не може да продължи вечно. Всеки да поеме своята част от отговорността и да получава и своята част от сумата. Националните агенции имат много повече правомощи и носят много повече отговорност по отношение на националната процедура. Но естествено има и една обща процедура на европейско равнище и затова националните органи би трябвало да участват в е, е, разпределянето и на разходите, и на постъпленията от таксите. Но не докладчикът, не са докладчиците. Е, трябва е, да е, определят е, точния процент е, и съотношението на, е, при това споделяне на разходи и такси. Това струва ми се, че трябва да стане на друго равнище. Защото иначе ще се получи конфликт на интереси. Аз съм съгласна, че докладчикът, съдокладчикът, естествено, получават заплащане, получават възнаграждение за своята работа, но ние не можем да ги оставим те да определят всъщност начина по който ще се разпределят разходите и приходите. Така че е, би трябвало е, действително да се постараем да намерим едно справедливо решение. Линда всъщност е, е се опитала да извади точно това от предложението и да избегне този проблем. Но нека да помислим за това, че взимайки решение по отношение на определен брой продукти, ние всъщност разпростираме влиянието на това решение върху хиляди продукти на пазара. Така че трябва да сме изключително внимателни, когато обсъждаме и взимаме решенията. В условията на економическа криза, на неизбежни бюджетни ограничения, компетентните органи, националните служби разполагат със все по-малко средства и това пречи е, на работата им. Е, трябва да помислим за това как можем да мобилизираме средствата от структурните фондове, за да е, предотвратим е, един срив в рамките на националните агенции. Това не бива да се допуска. Така че е, много конструктивно трябва да помислим за всички източници на средства. Какво се плаща всъщност от е, публичните средства, от, защото става дума за действително за нещо, което се отнася до общественото здраве, т.е. Е, е, трябва да се използват и е, източници на публични средства, но трябва да се постараем да включим колкото е възможно по-активно в заплащането и финансирането и фармацевтичните дружества. Проучва е, се е, и на равнище ЕМА, и е, нашия докладчик е направил съответните щателни проучвания на цялата литература по тези въпроси, защото фармацевтичните дружества очевидно не го правят. Има различни модели. Трябва да помислим много сериозно. Какво? Какъв модел ще следваме? Ще има някои е, предложения за изменения, е, е, включително и от мен, и аз съм сигурна, че ще има и много други, които ще внасят изменения. Затова ми се струва, че действително петък вечерта е все пак един много по-приемлив срок от първоначално предвидените. Благодаря ви. Сега комисията. Ще говори първи. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на докладчика, и на докладчите в Сянка за направените от тях коментари. Радвам се, че ние нямаме никакви проблеми с по-голямата част от предложенията, направени в доклада на госпожа Макеван. Все пак обаче по отношение на изменение 13, 12, 13 3, 12, 13, 14 бихме искали да направим няколко коментара. По отношение на намалението, предвидено за генеричните лекарства, изменение 3 и 9. В предложението ни, ни се струва, че намалението за таксата за генерични лекарства е неприемливо и то ще създаде а, дискриминация. Предлагаме 20% съкръщение на намаление на таксата за генеричните лекарства, лекарствата, които са разрешени в основа на твърдена употреба и за хомопатичните и билкови лекарствени средства. По отношение на определението за утвърдена употреба или генерично лекарство, решението, кой термин да се използва, е в ръцете на съответното фармацевтично дружество. Това е в съгласие с законодателството за фармакологична бдителност, където се освобождават тези продукти от годишна от годишен доклад за безопасността, тъй като те се смятат за, по за по-безопасни. В момента този вид продукти по принцип се занимават, се, се ползват от а, значителни намаления в таксите, които плащат до 75%. Ето защо от наша гледна точка би било непоследователно, ако националните, ако тези лекарствени средства, които са получили национално разрешение, не се ползват никакво намаление на европейско равнище. Смятаме обаче, че те следва да се третират по един същи начин с другите лекарства с същото равнище на безопасност. Тук дължа да отбележа, че предвиждаме съкръщение само на фиксираната годишна такса, а не на таксата за сигнализиране. По въпросът за обработката, за сезирането, предлагаме да не се разписват конкретни проценти в текста, като предложението ни се основава на доклада на ЕМА на данните, които разполагаме от държавите членки. Тук смятаме, че е по-добре да се предвидят размери, а не проценти. Един от основните проблеми при изготвяне на нашето предложение беше набирането на необходимите данни и от ЕМА, и от държавите членки при определяне на окончателното ни предложение. По отношение на увеличаването на годишна такса от 60 на 86 евро, предложение направено в изменение 14, ние си отбелязваме това предложение относно увеличаването на годишната фиксирана такса. Едновременно с това обаче, чрез ограничаване на определението за единицата, за която се събира такса, увеличаване на самата годишна такса, бихме искали да отбележим, че тук се взимат предвид различни, различен брой фактори, като например и броят на единицата, за които се събират такса. Ясно, че този брой ще се променя. Ето защо според комисията да е, е важно да има гъвкавост, която да позволява е, евентуална промяна и адаптиране на размерът на таксата чрез делегирани актове и се надяваме вашата парламентарна комисия да се съгласи с нашето предложение. Така, например, при изчисляване на броят на продуктите, първоначалното предложение говорим за около половин милион продукти, а ако приемем предложението на вашия докладчик, ще има намаляване на броят на продуктите до около 130 хиляди. Ако се приеме предложената промяна в дефиницията на единица, за която се събира такса. И съответно ще има и значително намаляване в необходимите средства от около 19 милиона до 10 милиона, чрез приемане на предложението на вашия докладчик. По отношение на сроковете за изплащане на възнагражденията за докладчиците, говорим за изменение 12 и предложението за определен срок от 60 календарни дни от датата на получаване на окончателният доклад. Не смятаме, че това е че, че следва този въпрос да се разпореди в регламента. Това зависи от споразуменията, сключени между държавите членки и е, ЕМА и съответно сключването на споразумение между националните компетентни органи и ЕМА е по-добър вариант за определене на срока за изплащане на тези възнаграждения, тъй като подобни споразумения могат по-лесно да бъдат променяни. А, по отношение на цената за труд, ясно е, че в момента след влизането в сила новата система и за ЕМА и за държавите членки е доста по-ясно какви са новите разходи, свързани с нейното финансиране. Така, например, ясно е как, какви са средствата необходими за финансирането на прак на комитет за определяне на безопасността. в рамките на разискванията в съвета се обсъждат този въпрос. Държавите членки предоставиха допълнителни данни и се надяваме, че чрез тези нови данни ще намерим по-добро равновесие между споделяне на разходите за заплащане на труда между държавите членки и ЕМА. Съгласни сме с предложението за регистрираните билкови лекарствени средства и хемопатичните лекарствени средства. Съгласни съм, че те следва да бъдат изключени от приложното поле на този регламент. Um какво е положението в съвета. Вярно е, че в един момент експертите в работната група на съвета също поставяха под въпрос фиксираната годишна такса като подходящият подход, но на този, но на настоящият момент на обсъждането те отново се върнаха към първоначалното предложение, т.е. те се съгласиха че предвиденият от нас подход, който обединява годишно фиксирана такса и такса, която се основава на извършената услуга, е най-подходящият подход. Вярно е също така, че настоящите преговори са подходящият момент както за ЕМА, така и за държавите членки и за Европейската комисия да изготвят новото предложение с фармакологична бдителност възоснова на данните, с които разполагаме за разходите с функционирането на ЕМА. но действително в момента имаме сериозни проблеми, свързани с данните, които получаваме, различните разходи и такси, които се събират от националните компетентни органи и разликите в тяхните системи на функциониране. И накрая бих искала да ви уверя, че ще продължим да работим в дух на отлично сътрудничество с вашата парламентарна комисия. Ще направим всичко възможно да ви предоставим необходимите данни за успешно завършване на работата по това досие. Благодаря ви. Да, Yes, Дам думата на Линда Макеван за включителни бележки. Благодаря ви, господин председател. Може би трябва да припомним на комисията, че ако комитета за оценка на риска в областта на фармакологичната бдителност струва прекалено скъпо, то може би това се дължи на изискването в прак да участват представители на всички държави членки. Но това беше по настояване на съвета. Ето защо няма сега да слушаме техните оплаквания, че прекалено скъпо струва цялата система. Съгласна съм с предложението на госпожа Еюза Както каза и комисията току-що, ако променим определението за единица, за която се събира такса от а, броят на опаковките и заменим с брой на активните съставки, то това със сигурност ще намали близо двойно а, броят на средствата, за които ще се плащат такси. Ясно, че за фармацевтичните дружества това ще бъде много а, по- изгодно, тъй като те ще плащат по-малко такси. При това положение може да си позволим да увеличим таксата от 60 евро на 86 евро. И въпреки това фармацевтичните дружества ще плащат по-малко. В момента Ема изчислява, че част от а, функциите, свързани с фарм... фармакологичната бдителност, могат да се извършват и с настоящият бюджет, с който се разполага агенцията. И така част от разходи, от функции, които следва да се финансират с това ново предложение, ще бъдат финансирани от вече съществуващи средства. И казвам с други думи, вече с близо 50% намалихме средствата, които ще получи ЕМА в крайна сметка. Така че молим Европейския съвет да прояви малко здрав разум и да си дадат сметка, че за промяната на системата самите фармацевтични дружества ще плащат по-малко и те самите го осъзнават. Държа също така да отбележа, че организираме среща с заинтересованите страни утре в 3,5 и колегите, които се интересуват, могат да, уча... да вземат участие в тази среща. По въпроса за генеричните лекарства, ясно е, че компаниите, които произвеждат такива вид лекарства, ще плащат повече, ако плащат възоснова на броят на опаковките, а не възоснова на активните съставки. Така обаче се оказва, че компаниите, които произвеждат генерични лекарства, ще се бъдат погледствани от прекалено много облегчения, така че може би Европейската комисия следва да вземе предвид и този факт. По коментара на Дагма Ротбернт относно стимулите и е, евентуалното изкушение за държавите членки да сезират по-често ЕМА и по този начин да намалят е, собствената си функция, т.е. все повече лекарства да се изплащат за разрешение централно ниво, а не национално равнище, да, това е, е обективно притеснение. Но едновременно с това, ако погледнем случая с лекарството медиатор, може би не бива да да пренебрегваме тази възможност. Защото знаете какво се случи с медиатор. Всички знаеха, че има някакъв проблем с това лекарство. Има се срещи и в ЕМА, но в крайна сметка нищо не се случи, просто защото липсваше официална процедура, която да даде възможност да се вземат някакви премерки. В крайна сметка това, което се случи с медиатор е, че всеки знаеше, че има някакъв проблем, но никой не искаше да вземе отговорността. И в крайна сметка се оказа, че лекарството е проблем само за френското правителство. Но това не отговаряше на действителността и аз не съм съгласна с една такава система. Според мен, в момента, в който се появи някакъв проблем, създадено лекарство, трябва да се набере цялата налична информация по въпроса. Разговарях с представители на ЕМА и с експерти по фармацевтика фармакологична бдителност. И стана ясно, че ако в момента, го държавите членки сезират ЕМА, всъщност те не заплащат нищо, защото те те или иначе вече са, са докладчици по съответното досие. Едновременно с това те разполагат с всички на лични данни. И няма никакъв смисъл отново да откриват топлата вода, събирайки същите данни, които вече са налечни. Така че аз не искам да наказваме прехвърлянето на досиетата към централното звено не бива тази практика да бъде наказвана по някакъв начин чрез увеличаване на размера на таксите, тъй като тук все пак говорим за общественото здраве. Всъщност, това мисля, че целият въпрос е доста прост. Голяма част от консултантите всъщност привеждат в, присъстват тази, в тази зала и те знаят, че трябва да се свърши някаква работа, че за свършването на тази работа имат нужда от определен брой служители и че съответната услуга ще струва определен определена сума. И не мога да разбера защо да не използваме същата система и за ЕМА. ЕМА вече използва подизпълнители и със сигурност е неясно колко точно струва това отдаване на подизпълнители. Така че не смятам, че трябва да има фиксирана такса за сезирането на ЕМА за дадено лекарство, а би следвало да се определя таксата възоснова на конкретните разходи, свързани с труда по това досие. Основната цел на Европейската комисия е да се поделят по-равно разходите за ЕМА и за националните компетентни органи, но аз не смятам, че това е уместен подход. Трябва да се а, плаща на органа, който действително извършва съответната работа. И съм съгласна с, колег... с коментара на госпожа Накотаки. С първоначално изглеждаше предложението е безпроблемно, че всички са съгласни, но когато започнахме да работим по него, се оказа, че всъщност никой не е съгласен с никого. Държавите членки не са съгласни с Европейската комисия, Европейската комисия не е съгласна с ЕМА и в крайна сметка никой не е съгласен с първоначалното предложение на Европейската комисия. Затова сега се налага да преразгледаме и да пренепишем това предложение, за да може всички да го приемат поне в някаква степен. Надявам се всички да проявят необходимата необходимият здрав разум, защото, както каза госпожа Ротберент, това е един законодателен акт, който е изключително важен за общественото здраве. Ема извършва много важна дейност и трябва да осигурим адекватното финансиране за нейното функциониране. Благодаря, Линда. По специално желание ще поставим крайен срок за внасене на изменения 18 часа 8 ноември. Ще обсъдим тези изменения на заседанията на комисията на 27 и 28 ноември и гласуване в комисията ще има на 17 ноември декември. Индикативен срок за обсъждане в пленарна сесия е април. Така че виждате, програмата е много наситена и трябва да спазваме сроковете. Добре. С това ние се приближаваме до края на нашето заседание, но не съвсем. Имаме още здравеопазване на животните. По този доклад ще говори Алда Суза, която ще замества Картика Лиотар. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Е, първо трябва да е, извиня колегата Лиотар, е, която не може да присъства лично днес. Аз няма да навлизам в подробности, но ще очертая основната линия на доклада. Когато говорим за регламентирането на здравеопасването на животните, трябва да имаме предвид, че Предлаганият регламент е, трябва да има предвид естествено здравето на животните, но в цялата комплексност на проблема и е, да се съобразява с е, спецификата на прилагането на този регламент. Тя смята, че трудно да се предвиди прилагане на този регламент, който включва 262 члена само по пътя на актовете за изпълнение. Доста голям е броят на измененията, които се предлагат от докладчика по предложението на комисията. Основната посока, която следва докладчикът е, че превенцията е, е при всички положения е, по-важният отправен момент и освен това е, здравето на животните е е, интегриран подход още е, в рамките на стратегията на ЕС за здравето на животното от 2007 и 2013 година и е, съществува ясна връзка между здравето на животните и хуманното отношение към животните, както и ясна връзка между болестите по животни и селскостопанските практики за развеждане, отглеждане и транспортиране на животните има съвсем ясна връзка е, е, между, както казахме, е, здравето на животните и хуманното отношение към тях и е, болестите и е, практиките за развъждане, отглеждане и транспортиране. Много важна е, е практиката. Е, е и тя е, е предмет на е, немалко членове в е, този регламент, но докладчикът смята, че част от нещата, предложени от комисията, трябва да се прецизират, трябва да се изменят и за това е включила доста изменения. Докладчикът посочва, че е, действащата към момента е, система е, се отразява на здравето на животните. Има се предвид най-вече начинът на транспортиране на животните е, и това увеличава необходимостта от прилагане на антибиотици, увеличава рисковите фактори, които създават проблеми, засягащи здравето на животните тъй като за заболяванията в резултат на недоброто гледане или неправилното транспортиране на животните, а те са предназначени за храна, се отразява и на е, консуматорите, на хората. Необходими са промени в това отношение. не би трябвало да е, се отнемат е, всички възможности за действие на държавите членки. Напротив, те трябва да разполагат с достатъчно широко поле за свободно действие. Също времено са предвидени няколко списъка във връзка с заболяванията, инфекциозни заболявания и те са включени най-вече в член 5 и следващите членове. И за това докладчикът смята, че трябва да се е, предложи от името на парламента делегиран акт именно по този е, въпрос във връзка с определенето на списъка. По отношение на е, клонирането е, се предлага дефиниция е, на клонирането, тъй като е, в резултат на клонирането се е, увеличават е, заболяванията сред животните, които водят до малформации на бъбриците, мозъка, увреждания на имунната система. И това създава до този момент неустановени е, рискови фактори по отношение на евентуално избухване на болест или прехвърляне на болестта върху хората. Е, докладчикът е, предлага изменения, които предвиждат забрана на клонирането на животни, предназначени за храна. Ще дадем думата сега на докладчиците в Сянка. Пилар Аюзо първо има думата. Благодаря. Благодаря също за направените пояснения във връзка с доклада на госпожа Лиотар. В сферата на здравеопазването на растения е много важно да бъдат обобщени разпръснатите разпоредби, които имаме в момента. Това е валидно и за този доклад. Първо, е, за него е характерно, че става дума за здравето на животните, става дума за контрол върху епидемиите по животните, не става дума за клониране или за хуманно отношение към животните. Това са отделни теми. Фактически е, всички тези аспекти не са и не трябва да бъдат част от този доклад. Ние можем да ползваме даден нормативен текст, за да дадем израз на всички наши идеи и на всички наши нужди, но смятам, че тук не е подходящото място. В предложението са отразени много идеи, които трябва да бъдат доразвити. Има също така много субсидиарни правни актове, делегирани актове, актове за изпълнение. И подобно на предходното досие, аз мисля, че и тук е абсолютно необходимо първо да изготвим списък с приоритетни заболявания. След това трябва да се обединим около мерките за борба с тези заболявания и да формулираме ясни стратегически критерии за оценка на факта дали дадено заболяване ще се включи в списъка или не. Трябва да се предвиди известна степен на гъвкавост за държавите членки, най-вече в аспектите на оценка на риска. Също така трябва да мислим за програмите за наблюдение и трябва да не губим от погледа си политиката на вакциниране и е, движението на животните на територията на Европейския съюз. Всички тези мерки имат економическо въздействие. Участниците трябва да бъдат е, обучени, това се отнася и за ветеринарните специалисти, така че се изисква много работа на място. Има много функционални, но и економически е, въздействия върху предприятията. Разбира се, лабораториите на първо място са отговорни за контрол върху заболявания, заболяванията и трябва да имаме една обща препратка за отговорността на тези лаборатории, т.е. те да не се споменават само мимоходом. Свободни от заболявания зони и така нататък. Тук е, мога да кажа, че наистина заболяванията не трябва да се разпространяват, но сега не трябва да се предлагат несъразмерни мерки, нещо, което е, в е, търговски аспект би било неоправдано. И накрая аз мисля, че този регламент има економически аспекти и за това трябва да се постави във връзка с бюджета, както беше казано. След това член 231 това, че комисията трябва да изготви списък на трети страни, от които се допуска внос, ние казахме, че държавите членки ще изготвят списъци на национално равнище. Това обаче може да бъде много сложно, защото една държава членка ще изготви един списък, в който ще допуска влизане на определени животни на, Европе... на територията на Европейския съюз, но в друга страна, примерно, това няма да се допуска. Смятам, че нормите трябва да бъдат значително по-ясно дефинирани и регулирането на износа, това е също много спорен въпрос, той не беше включен предварително преди това. Е, мисля, че това е обект на двустранни отношения между страните, които извършват внос и износ. Аз смятам, че това няма никакъв ефект върху здравето на животните. Това е което мога да кажа към момента. Иначе, пак повтарям, става дума основно за здравето на животните, а не за тяхната защита или хуманното отношение към тях. Госпожа Юзо, благодаря. Давам думата на Линда Макеван. Благодаря ви, господин председател. Аз представям докладчика в Сянка, който не може да присъства днес сред нас. И Юст привършва предложението на комисия относно здравеопазването на животните, тъй като то хармонизира и обединява всички съществуващи законодателни актове в тази област в един документ. И това е значително подобрение на системата. Съществува обаче сериозни притеснения относно предложението на Европейската комисия за отмяна на законодателство, което е било прието в според процедурата съвместно вземане на решени само преди няколко месеца, като например новата директива за транспорт на домашни любимци. Така че се питаме какво всъщност прави Европейската комисия в момента и смятаме, че подобна непоследователност трябва да се избягва, избягва за бъдеще. Това предложение засяга здравеопазването на животните, а не хуманното отношение към тях, но здравеопазването и хуманното отношение към животните са взаимосвързани. Ето защо предвид основния подход, че превенцията е по-добра от интервенцията, следва да се съсредоточим върху редица фактори, засягащи здравеопазването на животните, свързани с тяхното хуманно отношение. Смята се, че близо половината от бактериите, които са резистентни към антибиотици в момента, са дошли от животните и се прехвърлили към хората, така че ясно, че здравеопазването на животните е пряко свързано с хуманното здраве. Ясно е също така, че обществото като цяло е, става се по-нетолерантно към убийството на животните. Важно е също така да се вземе предвид и въздействието в околната среда на масовото избиване на животински видове, факт, който до момента не беше взет предвид. Друго притеснение на нашия докладчик в Сянка е свързано с броят на делегираните актове и актовете за изпълнение нашия докладчик в сянка, съгласен, че някои от предложенията са уместни, но настоява за разяснение относно делегираните актове, както и за определените срокове и консултациите, които ще се проведат с парламента. Разбирам, че е, този въпрос се обсъжда в рамките на много досиета. Това се случи през лятото, говореше с делегирани актове, но се оказа, че в първо, на първото заседание след лятната вакансия се промени напълно графика относно делегираните актове. Така че, ще, така че е важно да настояваме пред Европейската комисия да има конкретни графици и срокове с делегираните актове, както ние работим при определен, с определени срокове и определен график не само ние в парламента следва да спазваме конкретен график, а когато не спазват своите срокове, Европейската комисия следва да даде ясно обяснение защо. Господин Андрея Санони, след това разпах. Благодаря, господин председател. Това предложение за регламент се отнася за здравето на животните. Това е много важно законодателно предложение, защото около 40 директиви и регламенти ще бъдат отменени по силата на този регламент. Това са актове, които са по същата тема. Новият регламент е много подробен и с голям обхват. Със сигурност се установява, че има тясна връзка между здравето на животните и хуманното отношение към тях. Здравето на животните, с други думи, е тясно свързано с хуманното отношение към тях. И, разбира се, това е съответна гаранция за потребителите. Ние знаем, че когато здравето на животните не е в добро състояние, това се дължи много често на факта, че животните не се чувстват добре. Тогава възникват големи проблеми, заболявания, които могат да имат е, въздействие върху човешкото здраве. Например, е, спомнете си за спонгиоформната енцефалопатия по говадата или за птичия грип – Имаше случаи в северо-источна Италия, където имаше заразени хора с птичи грип. Естествено, това означава, че интензивното животновътство води до увеличаване на рисковите фактори. В този регламент има някои особени аспекти, които трябва да бъдат взети предвид, например, че трябва да се вземат съответни мерки по отношение на дивите животни. Също така се прибавя и аспекта на опазване на тези диви животни. Става дума за борба с заболяванията, да, обаче тук не се предлага окончателно решение по отношение на дивите животни които също могат да се заразят или пък да разпространяват определени заболявания. Мисля, че тук е, е необходимо известно прецизиране и още нещо за дивите животни. Трябва да се има предвид, че в някои държави членки има специални нормативни разпоредби, специални закони за дивите животни. В Италия определени сфери от дейността по отношение на дивите животни се поемат от държавата и това са нюанси, които трябва да намерят по-широко място в предложението за регламент. Според мен потребителите следят много внимателно напредъка по този регламент. Това е регламент за здравето на животните, обаче той съдържа и стандарти за хуманното отношение към тях. Ако ние имаме здрави животни, тогава ще имаме по-добри като качество и по-безопасни продукти. Съгласен съм с докладчика, по отношение на някои опасения, свързани с темата отстраняване на електронната идентификация на едрия рогат добитък. Това са важни неща и те трябва да бъдат разбрани много точно. Тук става дума за контрол, за обратно проследяване. Колкото по-добро обратно проследяване имаме, толкова по-добре. Но всичко това трябва да се разгледа по-задълбочено в текста. Трябва да има контрол по цялата верига на отглеждане и транспортиране на животни. Някои колеги вече насочиха вниманието върху факта, че има много членове в това предложение за регламент, които възлагат широки правомощия на комисията чрез делегирани актове и според мен това ни излага на опасността да пренебрегнем съдържанието на тези текстове. Има твърде много изключения и това трябва да се вземе предвид. Има също така и много системи за самосертификация. Може би ще трябва да се очертае и да се оцени по-високо ролята на е, ветеринарите, които в момента като че ли остават малко в страни. Казах има още някои неща за изясняване във връзка с транспортирането на животни. Тук е, има също някои изключителни разпоредби. Има също така и изключения от задължението за регистрация за по-малките животновъдни стопанства. Като цяло аз е, мисля, че е, може да се подкрепи линията, предложена от докладчика и мога да подкрепя голяма част от измененията. Смятам, че те биха внесли значително подобрение. Но, както казах, този регламент е много комплексен и трябва да се задълбочат е, на много места разпоредбите, ще трябва да се изготви едно обобщение от разпоредби, които са разпръснати в различни актове и е, тук е, сме изложени на опасността да пропуснем нещо. Ана Росбах е следващият оратор. Благодаря. Първо, Øh, øh, Първо искам да благодаря на докладчика, която не присъства днес за добрата работа. Благодаря също, че много рано тя се включи като докладчик. За мен тази тема е изключително важна и се радва много, че започнахме работа по нея. Зная, че това е регламент за здравето на животните – и животните са здрави само тогава, когато се намират в добро състояние и има окончателно хуманно отношение към тях. Здрави животни означава и качествена храна за вас – и добрата защита на животните също допринася за качеството на нашата храна. Защитата на животните е важна. Ние не можем да се задоволим само с инжектиране на животните, т.е. с тяхното вакциниране. Добре, ние може би нямаме едно и също мнение предвид преводите на различни езици, но за мен е важно животните да бъдат третирани съгласно правилата, без значение дали става дума за отглеждането им в обори или за транспорт. Всичко това е важно за качеството на месото, което консумираме. Благодаря на докладчика за тази концепция One Health, едно здраве, за мен е много важно и е съвсем ясно, че добри продукти могат да бъдат получени само от здрави животни. За мен най-големият проблем се състои в това, че Антибиотици се дават с профилактична цел на здрави животни. Определени заболявания, като спонгиоформна енцефалопатия по говедата се споменава тук и въпросът е какви правомощия ще получи комисията и как ще бъдат управлявани те. Също така е важно да се подчертая, че трябва да бъдат включени националните компетентни органи, за да можем да установим къде са най-добрите практики. Аз мисля, че е, ще имаме добро сътрудничество. С това, казва председателят, е, изчерпихме списъка на докладчиците в сянка. Остава ни много малко време, поради което останалите двама оратори. Колегите Любчева и колегите Шнелхарт и Аюзо ще имат една минута време. Хор Шнел е бърз. Той ще се справи, но първо колегата Любчева. Благодаря, господин. Ще говоря на български язик. Подкрепям две основни идеи в проекто становището на първо място, по-добре превенция, отколкото лечение. Изключително важен акцент. На второ място, извода за, в проектостановището относно прилагането на практиката на масово умъртвяване на животни. Тя трябва да се прилага само в крайен случай. Именно в това отношение искам да обърна внимание на няколко неща. На първо място трансграничен пренос на зарази по животните от съседни на Европейския съюз страни. Ако регулацията вътре в Европейския съюз е на лице, то преминаването на домашни и не само внос е, и диви животни от трети страни е сериозен проблем. В моя регион преди три седмици бяха умъртвени над 200 животни именно поради трансграничен пренос на зараза от Турция. Струва ми се, че трябва да имаме много по-точна регулация в това отношение. Европейския съюз трябва да направи нещо тук. На второ място, прилагането на умъртвяването наистина като крайна, мерка, като крайна мярка. Синхронизирани мерки са необходими за целия Европейски съюз, защото това има икономически щети за хората, а това също рефлектира върху тяхното здраве. Тоест трябва да имаме много по-определени и точни процедури, за да се избегне най-лесното да се умъртвяват животните. На трето място, разрешаването за вакциниране. Вакцинирането а, е, трябва да бъде а, е, допустимо в случаите, когато а, е, това е наложителна мярка в а, так, трансграничните региони. И това трябва да бъде свързано с а, свободата от заболяване на определени райони, не на цялата страна, защото okay. забраната за търговия с месо от вакцинирани животни ограничава този проблем. Благодаря ви. Thank you very much. Sorry for the time pressure. Horst Schnellhardt, bitte. Horst Schnellhardt. Благодаря, господин председател. Времето е кратко и затова ще бъда кратък. Това предложение, което е, дискутираме сега, го дискутираме от дълго време. От 2007 до 2013 година имаше стратегия на Европейския съюз за здравето на животните и сега това се споменава отново. Имаме огромни проблеми с тази тема, защото в това предложение за регламент се съдържат текстове, които всъщност трябва да съдържат всичко това, което ние вече познаваме. Пакета за хигиената, също така движение на домашни животни, на домашни любимци, всичко това е уредено и сега чета, че на компетентния орган могат да бъдат прехвърлени правомощия, формулирано е кратко изречение и след това следва делегиран акт на комисията в целият този регламент, който с мъка приехме в продължение на толкова е, години всъщност какво ще имаме делегиран акт. Има, това са неща, които функционират наистина. Разбира се, че тази тема е всеобхватна и е, има много директиви, които трябва да бъдат обобщени тук. Обаче, е, когато става дума за движението на домашни любимци, е, включва се едно ново изречение, което не съдържа това, което вече сме решили и което трябва да се прави. В три заседания спори говорихме с комисията какво може да представлява делегиран акт и какво не. И сега изведнъж е, спираме и виждаме, че това е, липсва. Това е много опасно развитие. Аз мога да кажа на комисията, че това е провокация с делегираните актове. Ние гласувахме вече за финансирането и Мнозинството каза не, ние не желаем акт за изпълнение, когато се установяват епидемиите по животните. Естествено, комисията трябва да може да прави това, значи делегиран акт, защото просто се твърди, че трябва да покажем на комисията границата на това, което е възможно и което не. А това тук, което имаме пред нас, не създава правна сигурност, а правна несигурност при е, хората, които ще прилагат този регламент. Така че, е, благодаря ви, малко превиших времето. Muy breve para compensar. Solamente quiero aclarar que yo no estoy en contra del bienestar. Бих искала да обясня, че не съм е, срещу е, защитата на животните. Тъкмо обратното, но когато говорим за хуманно отношение и за здраве между живот, е, и връзката е, между тях, трябва да е, се опитаме да намерим равновесие. В случая става дума за здравето на животните, така че е, благоденствието на животните и хуманното отношение към тях е вече нещо друго комисията дали ще реагира на е, някои упреци, които бяха отправени към нея, е, т.е. Е, как ще реагирате на провокацията. Ще бъда кратък, господин председател. Нямаме много време. Става дума за съвсем ново законодателство. Действително, 40 години работим върху здравето на животните. Има различни досията, различни документи, които покриват големия спектър от въпроси, които се отнасят до здравето на животните, във връзка естествено и с хуманното отношение към тях. Включително и най-скоро приятите правни актове в това отношение ще бъдат покрити е, от е, е, новия регламент, който предлагаме. Господин Шнелхарт, предстои трилог, да. Така че много трилози сме водили, намирали сме винаги разумното решение. Надявам се, че така ще бъде и по отношение на този текст. Е, в никакъв случай няма да се отказваме от принципни положения, които сме договорили вече помежду си. По отношение на здравето, на а, домашните животни, на дивите животни. А, има а, принципни положения, има подходи, които вече са договорени и които са в основата на нашата ценност на система. Ние няма да отстъпваме от тях. Не само 40 различни правни акта, но и стотици, стотици бих казал, правилници за приложението на тези правни актове ще бъдат обхванати на практика от новият правен акт. Виждате колко огромно е количеството, което се опитваме да обработим. Не става дума за предложения относно клонирането или хуманното отношение към животните, нито за генно модифицираните организми. По отношение на клонирането мога да кажа нещо, което вече съм казвал. Цялата колегия на комисията е единодушна по отношение на клонирането, така че ние ще се опитаме да наложим тази позиция, която е съгласувана и с съвета, и с парламента. Преди три години започнахме е, работата по генно модифицираните организми. Е, ще продължим по същия начин, както сме го предвидели от самото начало. Списъка на заболяванията някои от изказалите се тук членове на комисията засегнаха този въпрос. Това действително е съществен елемент от предложението. Критериите са включени в предложението. Въздействието върху здравето на животните връзката с е, е, базови е, актове няма да допуснем същата степен на гъвкавост, която допуснахме преди три години. Няма а, вече да сме и в състояние да харчим толкова много средства, стотици хиляди а, годишно за вакцинация на животните, е, така че тук ще има известни ограничения, това е ясно. По отношение на дерогациите, на изключенията, е, ние смятаме, че трябва да бъдем по-гъвкави, че трябва да е, предвидим съответните изключения за определени области. През Animals, е, През 2001 година е, бяхме склонни да е, наложим един по-гъвкав подход. Ще запазим гъвкавостта и сега, но, както ви казах, все пак в малко по-ограничени размери. Причинителите, патогените са включени тук в предложението, но без да се навлиза в подробности. Съвсем накратко, господин председател. Това бе всичко, което мога да кажа в отговор на въпросите и коментарите на членовете на комисията. По отношение на клонирането на ГМО, ние сме получили предложение от, от комисията, но естествено това предложение не може да отстъпва от договорените вече е, основни положения по време на трилога на времето. Е, това е всъщност основното послание, което е, ще ви помоля да предадете. Е, в никакъв случай ние няма да отстъпваме по отношение на клонирането от вече застъпени и договорени позиции. И така, Струва ми се, че с тази последна дискусия приключихме, почти приключихме заседанието. Следващите заседания е, ще ви съобща след малко, но да ви кажа, че на 21 ноември 12 часа е края за внасяне на измененията. През ноември ще обсъждаме е, вече е, и измененията. След това следващата година, март-април, най-вероятно ще се стигне до пленарно е, заседание по тази тема. ИТРЕ и е, нашата комисия ЕНВИ на 7 ноември е, съвместно заседание от 9 до 12.30 Брюксел, 14 ноември от 9 до 12.30 Брюксел ще става дума за Майот най-вече там трябва да побързаме на 27. Но това ще бъде, тъй да скаже, изключението. Зная, че е, по-голямата част от хората няма да са тук, но, както ви казах, трябва да направим това изключение. На 27 ноември от 9 до 12.30 и после от 15 до 18.30 е, тук в Брюксел и накрая на 28 със същия график, пак тук в Брюксел. И така, желая ви успех. Е, ще се виждаме отново с вас вече в рамките на трилозите, като че ли 30 трилога паралелно се е, водят е, в момента. Много сме заети. Благодаря на всички. Приятен обяд!